knows very well. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Колеги, дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Добър ден, добър ден. Отново поздравлявам нашите романски колеги. Днес е национален празник. Поздравявам всички колеги от двете комисии. И така, първо трябва да приемем дневния ред. Ако няма възражения, приемаме дневния ред. Кои са съобщенията на председателя? Трябва да направя две съобщения. Първо, нашата е, заседание се предава пряко в WebStream. И е, второ, имаме превод на 22 езика. Е, процедурата ни е обикновена. Вие сте много добре запознати с нея, защото това е третото заседание на нашите парламентарни комисии. Добре дошли на всички. Ние сме работили е, съвместно по е, двата важни проекта доклада. Предвидели сме два часа за дискусия по тях. По време на предишните се заседания двете комисии е, са се е, споразумели, че е, всяко съвместно заседание ще бъде съпредседателствано от председателите на двете комисии, от госпожа Форд и от мен. Имаме 1287 е, изменения, без да броим становищата от останалите парламентарни комисии. Всички становища са на масата, можете да се запознаете с тях. Бих искал да поздравя е, двамата съдокладчика най-напред. Е, госпожа Екуарт и госпожа Калас за добре свършената работа. Вероятно предполагате, че ни им е било лесно да сътрудничат при положение, че има и толкова много докладчици в сянка. Поздравлявам и всички докладчици в сянка от двете парламентарни комисия. 15, 16, 17 човека са работили по тези документи. Е, като разбира се не взимам предвид е, служителите в секретарията. Е, трябва да ги имаме предвид, защото те ни оказват много ценно сътрудничество. И така, днес ние ще се спрем върху много компромисни изменения по много параграфи, предложени от различни страни, но с госпожа Форд се разбрахме, че ако двамата са доклади, докладчика и докладчиците в сянка могат да кажат е, колкото се може е, повече неща и по други компромисни изменения, е, които все още работата по които продължава, но може би те са по-важни от гледна точка на нашата дискусия защото ако сте получили компромисни изменения за 10 или 12 компромисни изменения, е, то е, какво да кажем за останалото? Така че това е най-важният въпрос. Ако може е, всеки един да изтъкне своята позиция и като докладчик Сянка. Много ви моля, обръщам се и към докладчиците в Сянка да се опитат да си обяснят позицията. Като Разбира се, е, е, в е, надлежно ще отразим предложенията и на всички останали парламентарни комисии в списъка за гласуване. Всичко ще бъде включено в компромисните изменения и в списъка за гласуване. И така, в началото, нека най-напред да приемем протоколите от следващ, от следните заседания. От 10, декември, от, от, от 10 ноември 2015 година. Ако няма други мнения, се приема, че протокола е прият. и така, сега е, бих искал да се обърна към съпредседателя, госпожа Вики Форд. Заповядайте, дам ви думата. Благодаря, господин съпредседател. Благодаря на всички за участието днес. Целта ни е да изясним докъде точно сме стигнали. Ще се опитаме да гласуваме по парламентарната резолюция на 14 декември. Ние е, знаем, е, че комисаря също възнамерява да направи предложения следващата седмица, така че в тази дискусия ще бъде полезно не само да обсъждаме компромиси, по които сме постигнали съгласие, но да обсъдим и компромиси, по които все още има различия. По този начин докладчиците ще разберат по-добре всичко. Ако депутатите имат конкретни коментари или предложения, които ще бъдат направени следващата седмица, аз се надявам е, комисията да слуша много внимателно, защото е, може би е, парламентът ще приеме различен възглед спрямо това, което ще съобщи комисията следващата седмица. Мисля, че това е последна възможност за нас да повлияем на мисленето на комисията. Това е което имам да кажа съпредседателя. Като цяло не разполагаме с много време. Е, разполагаме с около две седмици, за да приключим напълно работата си. Така че нямаме много време. И за това бих искал да започнем с, с докладчиците. Вие разбрахте ли се кой ще започне? Добре. Е, предполагах, че се е очертало нещо като съгласие. Ние винаги се редуваме, така че днес е малък ред да поставя началото действителност дейността продължава, имаме напредък, не винаги обаче е лесно, тъй като мненията са различни, имам предвид мненията на различните политически групи и от, до някъде трябва и да изчакаме, за да видим какво ще направят останалите комисии, защото с член 54 също трябва да се съобразим, що се отнася до компетенциите. Ние в момента работим по 38 компромисни изменения в 4 блока. Два от тези блокове, те са първите два блока, вече са готови и има още необходимост от заключителни дискусии, но мога да кажа, че по тези два блока работата е приключила. Двата следващи блока по тях е, първоначално вече се води дискусия, има и някои писмени материали и е, консултации с е, докладчиците в сянка от съответните комисии. Следващото заседание ще бъде в четвъртък и на това заседание те ще се обсъждат. Естествено, аз сега не мога да представя всички 38 компромисни изменения. Това би било проблематично. Ще последвам вашия съвет и ще попитам, кои точки трябва да бъдат дискутирани най-вече от политически аспект, тъй като има разлики в мненията и всъщност там и най-трудно се постига компромис. Започвам с параграф 15. Там става дума за нещо, по което има различни мнения, доколко а, трябва да се приложи холистичен подход и всички са съгласни, че това е един от най-големите проблеми при е, трансграничната електронна търговия и че там трябва да намерим решения във връзка с разходите, но също така и сигурността на доставка на пакетите и скоростта. С това е свързано, а тук има и проблеми, обстоятелството, е, и това трябва да се вземе предвид и от е, МПЛ, въздействието върху е, пазара на труда, върху работниците, що се отнася до тяхното възнаграждение и условия на труд. И трябва съвсем ясно да посоча, да, е, ние трябва да направим това. Комисията по заетост има много добро предложение, което би могло изцяло да се включи. Всъщност е, то е малко по-леко от това, което аз съм включила в нашите изменения, но мисля, че може да бъде добра база за компромис. След това имаме оживена дискусия във връзка с е, платформите и услугите на тези платформи. Тук е, мисля, че все още има какво да се направи. Първо, както госпожа Калас, така и аз, имахме отделни е, компромисни предложения, които представихме на докладчиците в сянка, защото не можахме да се споразумеем, но между другото работата е напреднала до толкова, че имаме общо предложение. Става дума за това, че трябва да се прави ясно разграничение между платформите като структура и като функции и начин на използване. Това от една страна и услугите, които ще бъдат предоставени от тези платформи от друга страна – и това е всъщност е, нещо, което мисля, че успяхме да постигнем, да направим това разграничение, защото едно трябва да бъде казано ясно, не може нещата да се подвеждат под общ знаменател. Платформите са много различни и не мисля, че може да се предложи дефиниция, но всички услуги, които се предлагат, е, са толкова различни, е, че просто не може да имаме единна дефиниция. Има много изменения, в които се прави опит за дефиниция, но смятам, че това трябва да се избегне, защото има услуги е, за продажби през електронна търговия, предлагане на хотелски стаи, е, на такси услуги, но също така и научни платформи, които осигуряват сътрудничество между изследователи. Всичко това не може да се постави под един знаменател. Трябва да се прави разграничение, задачата е трудна и ние няма да можем да я изпълним до край. Това е съвсем ясно. При услугите, при платформите за услуги, става дума за това, доколко прилагаме холистичен подход към темата. и Имко има традиция в този холистичен подход от много години. Услугите не могат да се разглеждат като малки отделни единици, а малките и средни предприятия, също и големите предприятия от една страна и потребителите и работниците от друга страна трябва да изложат своите аргументи, за да можем да обхванем проблемите в тяхната цялост. Това е една от най-големите трудности и мисля обаче, че ние междувременно успяхме да постигнем добър напредък. As a matter of fact, this, um, have a minute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 из, извинете, е, времето е ограничено. Искам да ви кажа, за докладчиците отпускаме малко повече време, защото въпросът е много сложен. Отпускаме ви две минути и половина допълнително. Просто е, е, е сложно да се местя във времето. Аз просто исках да покажа, тъй като вие ме помолихте, къде са проблемите, къде може да се постигне компромис и какъв напредък сме постигнали. Разбира се, има и въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Става дума за телекомите, но това ще направи госпожа Калас, е, тъй като това е в компетенциите на ИТРЕ. Става дума също и за въпроси, свързани с е, сигурността в е, киберпространството, след това незаконни съдържания в интернет. Това са неща, които не сме обсъждали още, ще ги обсъдим с комисията Либе и с това приключвам. Може би е, по-късно ще се върна на този въпрос. Е, става дума за е, авторското право, което ще ни създаде трудности, най-вече, що се отнася до комисиите по култура и правната комисия, но смятам, че и тук вървим по добър път. Бъдам Кадас. Thank you. Um, uh, uh Госпожа Калас, благодаря ви. На свой ред искам да благодаря на съдокладчика и на кадокладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Благодаря на всички сътрудници, на всички членове на секретарията и на съветниците, които свършиха много работа по този доклад. Най-напред по общите въпроси бих искал да посоча, че тази структура на доклада беше предложена от секретарията. Затова е много важно да се придържаме към нея и да включим становищата на други парламентарни комисии те да бъдат взети предвид в този доклад, да се стремим те да бъдат пропорционално представени, без да забравяме изключителните правомощия на другите парламентарни комисии за цялостния доклад. Аз също бих искала да започна с платформите. Платформите са явно най-успорвания въпрос. Те бяха обект на много дискусии а, също така те са обекта и на компромисите, по които все още не сме се разбрали. Първо, много е, е важно да имаме политика спрямо платформите, която да насърчава на развойната дейност, конкуренцията и улеснява навлизането на пазара. Предложението на комисията трябва да даде възможност да се видят кои са проблемите, свързани с платформите. Госпожа Гепхарт е, каза, е, че трябва да е ясно дали проблемите са свързани с самите платформи или с услугите, които се оказват по силата на тези платформи. Трябва да разберем е, кой е източника на проблемите. Е, е, дали това е свързано с е, определени отрасли, които искат да запазят своя бизнес модел, е, който не е съобразен с цифровата економика? Другия ключов проблем е ефективността. Кое е било ефективно за развойната дейност. Това е доколко може да се вярва на посредниците в интернет. Ако се е, отрази, ако с... това може да се отрази на економиката, е, особено на малките предприятия. Някои от исканията устройват големите мултинационални компании, докато малките предприятия, малките посредници не могат да отговорят на такова изискване. Ако не разполагат с армии от юрисконсулти или с съветници е, за това как да се справят с правилата. Това може би е добро за бизнеса, но не и за конкурентоспособността. Не говоря само за економиката, но и за социална минималната цена, свободата на словото, ако може изцяло да се вярва на платформите, е, те е, могат да се вземат само с задържанието, за да отпаднат гаранциите. Освен това, е, достъп до платформите без дискриминация. Какво означава това? Честна конкуренция или, примерно, дискриминация при резултата от научните изследвания. Всичко това почива на дискриминация в края на краищата. Това е, трябва да се избегне, защото идеята е да се постигне най-добрия резултат. Аз а, е, а, е, не подкрепям напълно неутралността на платформите, Имаме време да обсъдим това. Друг въпрос е, за телекомуникационните услуги. Ние сме съгласни, че е, конкуренцията е на добро ниво. Е, подчертали сме, че е важно да се съхрани достъпа до мрежите, така че имаме едни правила за тези, които оказват услуги. Друго е достъпа до мрежите, които оказват услугите много е важно, че Единният цифров пазар е свързан с правоприлагането. За това говорим за хармонизирана рамка. Да видим дали това отговаря на цифровата епоха, на цифровия пазар, дали е приложимо на практика. По киберсигурността трябва да имаме предвид преговорите, които се водят в момента по защитата на данните. Искам да е, подчертая, че много дружества, много потребители не правят е, достатъчно стъпки, за да защитят тяхните IT системи. Е, така че решенията могат да са свързани с основни процеси. Усъвременяване на софтуера, като се включат и данните, или хората, които инвестират и които се опитват да разберат кое е необходимо, за да може комуникацията им да бъде обезопасена. Така че е, решението във връзка с е, киберсигурността трябва да бъде свързано е, и с, с човешкото поведение. Сега, новите технологии обикновенно много групи подкрепят положителните стъпки, защото ние трябва да отправим сигнал за това, че подкрепяме е, всякакви иновации. Иновации, които могат да бъдат полезни за е, нашите хора, за хората. По третия пакет от компромиси, мисля, че не можем да постигнем съгласие помежду си по някои въпроси. Може би трябва да предложим за отделно гласуване спорните въпроси, но все пак да предложим компромиси, които могат да бъдат подкрепени от повечето от групите за да можем, е, постигайки напредък, е, да удовлетворим е, в различна степен, разбира се, повечето. Повечето. Председателя, благодаря и на двете от вас. Напълно сте права. Никой няма да се радва на постигнат компромис, но нека поне да се опитаме да не сме прекалено разочаровани от компромиса това е важно. Очевидно е, че няма как да намерим решение, което да удовлетворява всички ни. Благодаря ви. Слушаните ви бяха много ясни. Вие ясно подчертахте кои са основните трудности, път които сте изправени. А сега преминаваме към докладчите в сянка. Започваме с НДП и Филип Жован от, коми... от комисията ИМКО. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je vais Господин председател, благодаря ви, че ми дадохте думата. Ще се съсредоточа върху въпроса за платформите. Те според мен поставя два основни проблема. Първият е свързан с отговорността, която носят платформите, а вторият е свързан с разпределението на разходите. По въпроса за отговор, къде идват трудностите? От факта, че съгласно член 14 на директивата за търговията от 2000 година, решихме да ограничим отговорността, която носят платформите, тъй като модела, економически модел те първа се съставаше. И за да не възпрепятстваме тяхното функциониране, решихме да не натоварваме платформите с отговорността. Резултатът е, че днес борбата срещу незаконно съдържание и незаконни стоки, най-вече срещу незаконно съдържание, тази борба не се ползва с подкрепата на платформите или поне платформите не са задължени да ни оказват подкрепа. А, както всички знаем, в Европейския парламент, и вие знаете, господин председател, тъй като сте бил председател на Европейския парламент, основната ни богатство е творческият ни потенциал. И ако няма творчество, няма как да напредваме. Затова имаме нужда от ам, обща борба срещу незаконното съдържание. Така че или трябва да задължим платформите да носят отговорност, или да оставим настоящото положение да продължава. Но при това положение незаконното съдържание ще продължава да се разпространява, което ще бъде за сметка на европейската економика. Ако изградим прекалено сложна регулаторна рамка, тя ще блокира функционирането на платформите. Така че нека да намерим нещо, някакво интелигентно решение, което да дава възможност на економиката да функционира, но където платформите все пак ще носят някаква отговорност и ще имат стимул да вземат активно участие в борбата срещу незаконното съдържание. И няколко думи относно а, разпределението на а, ценността. YouTube с 100 милиона потребители има 640 а, милиона евро годишно, а Дизер с много по-малко голям брой потребители има печалби в размер 1 милиард евро. Така че имаме голям потенциал да привлечем платформите не само за да поемат повече отговорност, но и да си поделят част от печалбите с носителите на авторски права, чието продукти се използват от тези платформи. Благодаря ви, уважаеми колега. На докладчите в сянка ще ви помоля да се, да се придържате във време за изказване от 3 минути. Госпожа Вирконен от МНП, като докладче в сянка от комисията ИТРЕ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на двамата докладчици на техните екипи. Знаем всичко, което в момента се върши по този доклад. Знам, че не е лесно да се работи по съвместен доклад и по съвместни компромисни е, решения, но смятам, че те проявиха много е, много енергия и много усилия за постигане на добри резултати много от компромисите вече са приемливи за всички политически групи. Но все пак ни чака още много работа и много висящи въпроси, на които трябва да намерим отговор в на няколко дни всъщност, защото ни оставят по-малко от две седмици, за да приключим компромисните изменения. Изглежда, че има две въпроса, които се оказват по-сложни от останалите и докладчиците и колегата Жева се, спомена, се спряха на тях. Всички вече споменахме платформите. Очевидно, че имаме нужда от дефиниции за различните видове платформи, както и изясняване на правния статут и задълженията на платформите. Трябва също така внимателно да разгледаме дали има нужда от допълнителна регулаторна рамка или проблемът е на равнището на прилагането на съществуващото законодателство. За НЕП е важно да имаме една а, насочена към економиката политика, която да насърчава инвестициите и гарантира справедлива лоялна конкуренция. На основните ни цели в доклада е да изработим едни и същи правила за едни и същи услуги, независимо дали са предлагат в интернет или не. Услугите трябва да се прилагат съгласно едни и същи правила и това трябва да бъде един от основните принципи в нашия доклад. Нещо, което според нас се споменава достатъчно ясно в доклада е защо е толкова важен единият цифров пазар. Той е един от кръгълните камъни, на които ще се изгради единият пазар и ще се задават нови работни места в Европейския съюз и затова работим по този доклад. Знаем, че економически растеж и създаването на работни места в Европейския съюз зависи от а, това да не изоставаме сравнение с водещите на световно равнище, т.е. Съединените щати и Китай. Така че а, ние, колегите от а, в комисията ИТРЕ, ще положим а, максимални усилия, за да завършим работа по робомните решения в крайните срокове. Надяваме се да получим скоро първото законодателно предложение на Европейската комисия още идният месец. Така че се надяваме наистина да приключим работа по този доклад и той да бъде прият на пленарно заседание в Страсбург през месец декември. Благодаря ви. Ще ви Ще помоля всички колеги, които искат да вземат думата през, на втория тур от въпроси, да дигнат ръка сега, за да изготвим списъка на изказващите се. А сега думата има колегата Зоринио, който представя социалистите и демократите и а, комисията ИТРЕ. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчиците ни. За мен е огромна чест да бъда днес сред вас. Искам да се спра на някои от важните елементи по това ключово досие сред приоритетите на Европа е да гарантира конкурентоспособността на цифровията на економика в сравнение с агресивните и конкуренти. Важно е също така да се гарантира мястото на, на цифровата промишленост и да се гарантира пълна сигурност на потребителите. Освен това, цифровизацията и, и достъпа на цялото общество и предприятие до цифрови технологии е от съществено значение бих искал да се спра на достъпа и на необходимостта от подобряване на цифровите умения на гражданите. През, в целият текст трябва да настояваме за пълен достъп до цифрови технологии за цялото европейско население, 100% от нашите граждани, независимо дали живеят в градска среда или в селските райони. Цифровите умения също трябва да бъдат разработени, защото те са предварително условие за достъп до цифровите технологии. Достъпът е, до цифрови технологии и възможността да придобият цифрови умения трябва да бъдат на разположение на всички е, европейски граждани, независимо от е, възрастта им и от това дали имат увръщане или не. За целта имаме нужда от практики, които да не се смятат за нелоялни. Добавената стойност трябва да се разпределя справедливо по цялата верига. Също така е много важно да подкрепяме изграждането на необходимата инфраструктура. Пазара трябва да гарантира необходимите средства за инвестиции, а когато пазарът не успява да го стори, трябва да се използват всички възможни инструменти, включително и структурните фондове и държавните субсидии. трябва да се гарантира също така високо равнище на, на киберсигурност за хардуера и софтуера, като едновременно с това гарантираме че сигурността винаги е приоритет. Много е важно също така да имаме и много активна синхронизация на 5G мрежите. Ваше също така ще да имат безплатен и лесен достъп до обществени услуги. За целта Европейската комисия трябва много внимателно да анализира как цифровите технологии променят живота и условията на труда на гражданите. Гражданите трябва да имат необходимото равнище на сигурност, включително и в психовия свят. Защитата на най-уязвимите групи е от съществено значение и не бива да забравяме никого. Това е позицията която ви поставих от името на докладчика в сянка на социалистите демократите. Благодаря ви. Много ви благодаря за коментарите. Давам думата на съпредседателя госпожа Вики Форд. Благодаря ви от е, името на ЕКРА и от сътрудничество с съдокладчика, друга съдокладчик в сянка от ЕКВ. Искам да видя един доклад, който да, да подкрепя и защитата на предприятията и а, правата на потребителите. Един доклад, който да гарантира, че нашата економика е конкурентоспособна и че можем да се възползваме от всички предимства на цифровата революция. Много ви благодаря за работата, свършена до момента. А сега бих искала да направя няколко много конкретни коментара по някои от компромисните изменения. Първо, по правата, относно правата на потребителите. Не искам да се разработва нов набор от потребителски права за едни и същи материални стоки, като мобилни телефони, телевизори или каквото и да е друга физическа стока, различни права, които се прилагат, зависимо от това дали сте купили съответната стока в магазина или по интернет един потребител може да си купи мобилния телефон в магазина или онлайн и не можете тези две покупки да попадат в две различни рамки на права на потребителите. И мисля, че в това отношение сме обединени в нашето компромисно решение. Това е позиция на Европейският парламент и моля представителите на комисията да вземат предвид тази наша позиция когато обмислите възможността да създадете нов набор от потребителски права за материални стоки, които се продават по интернет. Това не е предложението на Европейския парламент. Ако искаме марки, които да гарантират доверите, те не трябва да са общо европейски, те трябва да са отделни за, за всеки отрасъл и да дойдат по настояване на потребителите. Относно директивата за несправедливата дискриминация, винаги бих искал да се използва вече съществуващите законодателство. По отношение на спектъра ние не подкрепяме идеята за хармонизация на спектъра. Вече два пъти сме се опитвали да прекараме подобно предложение в съвета. Не се получава, така че нека да се опитаме да намерим някакво решение още от сега, а не отново да се стига да покажа в съвета. Въпроса за БЕРЕК. Почти всички сме съгласни, че нямаме нужда от нов единен европейски регулатор в областта на телекомуникациите. БЕРЕК си върши работата добре. Може би трябва да им гарантираме малко повече ресурси и да се вземем ревит и програмата Хоризонт 2020 година. А по някои от по-противоречивите въпроси, по които все още няма намерено решение, по въпроса за колектните практики, според мен няма нужда от хоризонтален подход отгоре надолу и не подкрепям призивите на Европейската комисия да се свършат бряко с службите за социална сигурност в държавите членки. Всички са съгласни, че това попада в правомощите на държавите членки. Въпросът платформите, потребителите ги използват, защото така са решили, защото искат да ги използват и трябва да им дадем тази възможност. Затова е важно да се спазва временното изключение за неносене носене отговорност, но така трябва да се спазва и задължението за грижа. По въпроса за самозаетите няма никакъв проблем принципно. По киберсигурността криптирането е важен въпрос, който трябва да се вземе предвид и в настоящата същия доклад. Благодаря ви от името на екара Ханс Олаф Хенкел. Make up for the Ами, аз ще компенсирам а, факта, че Вики надхвърли едното и време за изказване. Ще коментирам само параграфи 19 и 19а. Разбира се, всички искаме да имаме е, високоскоростен интернет и в най-отдалечените и селски райони. И сме убедени обаче, че това трябва да се случи чрез повече конкуренция, не по-малко. И идеята да се е, гарантира, че всякакви олигополи, че се постигна по-бързо, отколкото чрез инвестиции, според мен е напълно погрешно да не забравяме, че в Европа стигнахме до сериозни проблеми, защото много закъсняхме с приватизацията и либерализацията по, в сравнение с Съединените щати. И все още страдаме заради това закъснение и все още се опитваме да наваксаме. За нещастие все още не сме успели да заложим в компромисните решения идеите че държавите членки могат да инвестират част от а, своите резерви в инфраструктура, например в моята собствена страна. Благодаря ви. Групата на ЕКР успя да се изкаже преди да изтекло времето за изтичане. Прекрасен резултат. А сега думата има госпожа Дита Харанзова от а, групата на либералите и от а, комисията ИМКО. Thank you, Chair. Uh, I would like... Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на двете ни докладчици за работата по това много сложно досие. Съгласен съм с uh, колегите от комисията ИМКО, доклада като цяло трябва да има положителен тон, но едновременно с това не бива да забравяме, че, че потребителите и предприятията очакват от нас резултати в обозримо бъдеще. Ето защо моята политическа група не е съгласна с компромисите от параграф 7 до 11, които според нас са много погрешно насочени. Изглежда, че някои политически групи смятат, че Европа не бива да се възползва от набраната инерция на единния цифров пазар и че не бива да определяме един, да излязем с един набор от правила за единния цифров пазар. Ние всъщност настояваме с тези компромиси предложения Европейската комисия да, да забави своето предложение и да видим как, как ще се развие у само себе си един цифров пазар. Ами аз мога да ви кажа какво ще се случи. Крайният резултат ще бъде 28 отделни правни разпора... рамки, което според мен не е правилният подход. Трябва да се възползваме от възможността, която ни се предлага в момента. не бива да допускаме създаването на правна празнота между а, търговията с а, физи... стоки в а, физическите вериги за продажби и онлайн. Тази че всъщност, всъщност съществува, затова трябва да се опитваме да я запълним възможно най-бързо с ново предложение на Европейската комисия. След като отбелязах това, ми се струва, че все пак ще има възможност да намерим някакъв приемлив за нас компромис по този въпрос. Аз е, го ще подкрепям Европейският съюз, но също така съм убедена, че няма смисъл да включваме в докладите си теми, които не попадат в правомощите на Европейската комисия и теми, които не попадат в правомощията нито една от двете е, парламентарни комисии. Ето защо не приемам предложението на социалистите и демократите относно днешният Беч 3. Смятам, че не може да се занимаваме с правила, които се слагат трудовото право или бюджетното оздравяване. Има две становища от две тресовни парламентарни комисии за етост и ЕКОН, които са асоциирани съгласно член 54 от правилника за дейността на Европейския парламент. И накрая не съм съгласна с а, а, марка за качество и икона за европейски интернет сайтове, защото ако фалшификатор е състояние да, да копират и фалшифицират хологами и физически марки, те ще направят същото и в интернет. Благодаря ви. А сега думата има госпожа Юлия Реда от групата на Зелените и от името на комисията ИМКО. Благодаря. Благодаря най-напред на докладчика и на всички докладчици, които са допринесли за изработването на доклада. Мисля, че постигнахме напредък, особено по въпроса за платформите. Ние правим разграничение между инфраструктура от една страна и услуги от друга страна. Както предложи госпожа Гепхарт, много от проблемите в някаква степен се разрешават от само себе си. Примерно за неутралността. И ясно е, че инфраструктурата трябва да бъде неутрална, докато службите са филтър, те трябва да посочват някакви насоки е, за потребителите в е, огромното море от информация. Тоест, те няма същите задължения за неутралност, както има инфраструктурата. От друга страна е много важно да се е, от отстраним от директивата за а, електронна търговия. Това е основа на услугите в интернет. Аз чувам какви са безпокойствата на Народната партия за приходите от съдържанието в интернет, но всъщност трябва да се предвидят мерки, които ще увеличат съдържанието за тези дружества. И освен това има дисбаланс в режима за ДДС. Разбира Разбира се, че това е много голямо бреме и за тези, които публикувате, и е, за тези, които продават с книги. Директивите в интернет са по-високи, но това са пряко последица от това, е, че е, това се разглежда като услуга, а не като продукт. Това е свързано и с защитата на потребителите и с цифровото съдържание. Надявам се да постигнем балансиран резултат, без да да подценяваме гаранциите, които се предоставят в интернет. Колкото до изработването на економика на данните, по пръв път сме и искам да се спра на едно изменение, което аз съм предложила за директивата за базата данни. Много е важно да не разписваме прекалено много. Тук имаме за законодателен текст. И комисията приключи, че това е в интерес е, на развитието на економиката на данните. Ако сме сериозни за по-доброто регулиране, е, трябва да се заем с директива, която е гласувана в началото на 90-те години. Тя не съответства на данните в момента. Трябва да имаме реална економика на данните в Европейския съюз, т.е. да се отървем от тази директива. Предлагам всички, е, подкрепям всички предложения положение за науката, и ясна рамка за е, управлението на данните. Много е важно е, да направим това, за да може Европейски съюз да бъде конкурентоспособен. Е, нашите изследователи да могат да публикуват резултатите си в полза на цялото общество. Благодаря. Председателя, благодаря господин Раймон, е, който също е, представлява зелените от комисия ИТРЕ. Благодаря. Аз отново искам да подчертая, че ние разглеждаме интернет и цифровия пазар като същинска структура на обществото от е, последното десетилетие, може би дори от по-рано. Е, и тези, които е, имат предвид развитието, трябва да имат предвид именно това, т.е. Е, да имат предвид обществото като цяло, а не само ползата. Е, Имам предвид е, така наречения геоблокинг. Е, първия проект беше много по-качествен от компромисите. Ние трябва да настояваме за край на геоблок, защото е задължително всеки да има достъп до евентуални данни. Аз искам да се спра на още два въпроса. Те имат чувствително отражение върху обществото. Първо, жените, тяхното овластяване, трябва да имаме предвид мнението на Телиранка от комисията Жени в единия цифров пазар новата технология може да има чувствително отражение. Това трябва да бъде отразено в окончателния доклад. Освен това, искам да се спра на измененията, свързани с инвалидите, хората с увреждания. Трябва да търсим решение и за тях както казах, е, не просто възможности за пазара за някои дружества, а по-големи възможности за цялото общество. Това е на което настоявам и е, това трябва да се постигне и с компромисите. Е, според нас доклада като цяло върви в леко грешна посока, поне от наша гледна точка. Председателят благодаря. Сега бих искал да приканя двама колеги, които е, са от е, групата за свободата и демокрацията от господин Имко Марко Зула. Благодаря. Значи е Аз искам да благодаря на двамата съдокладчици за извършената работа. Те показаха, че тази трудна задача, а именно отчитане на различните позиции, е добре изпълнена от тях. Без да опростяват нещата, те са взели и предвид различните позиции и са постигнали напредък. Искам обаче да засегна нещо, което засегнах и преди. И става дума за доварието в случая. Това е един от основните стълбове на цифровия единен пазар. Решаващо е доварието, когато искаме единия пазар да функционира добре. В текста, по който работим в момента, е важно за гражданите да имат чувството, че се чувстват в безопасност, че се чувстват сигурни че разполагат с добри инструменти, но добрите инструменти не са достатъчни. Ако те нямат чувство за сигурност, няма да има достатъчно стимули за използване на инструментите. Така че хората трябва да познават предимствата на тези инструменти. Ние трябва да използваме цялата палитра на налични инструменти. Стандартите, които изготвяме, ще имат действие само при това положение. Е, съответно, сме разработили изменения, където понятието доверие се поставя в центъра и изобщо всички тези елементи, които не са толкова конкретни аз мисля, че трябва да направим нещо, което е по-скоро органично, да можем да обвържем това разбиране с нещо, което е съвсем конкретно. Не трябва да се занимаваме с инструменти като пазар и други. Аз предлагам да се създаде възможност за близки до практиката концепции, за да можем да изградим доверието, което е толкова важно в случая. Господин Борели, благодаря. Като заместник-председател на една политическа група, аз знам много добре колко е трудно да се постигне споразумение между различните политически групи. И за това Искам да похваля в особена степен работата на госпожа Гепхарт и госпожа Калас. Ние имаме различни правомощия, в този случай те са споделени. Имам предвид компетенции на две комисии, които са споделени. И сега пред нас има доклад, който прави опит да очертая възможностите за бързо действие и за оптимистичен поглед. Ние виждаме, че в цифровия единен пазар гражданите трябва да бъдат поставени в центъра. Участие в цифровизацията от страна на гражданите. Това за нас са фундаментални понятия. Други важни понятия, важни моменти са инвестициите в инфраструктура, за да стане възможно абсолютно всички, също и населението от селските райони, което не се радва на такова благосъстояние, да се ползва от широко лентов интернет – по този начин можем да създадем нови шансове и да разкрием нови работни места. Интернет междувременно е разпространен навсякъде и трябва да даде възможност за използване на електронната търговия и тя да стане достъпна, разбира се, и за средното съсловие. В тази връзка в доклада са посочени някои неща. Според нас обаче можем от тази тема да направим отделна глава в доклада, защото въвеждането на цифровия единен пазар е от много важно значение за съживяване на економиката, може да се окаже важен инструмент и за това трябва да положим повече усилия, за да можем с възможно най-голяма амбиция да се справим с нашата задача. Компромисите ни тласкат надолу, а ние искаме да постигнем повече. Председателя, благодаря ви. Май накрая никой няма да е доволен да, още от началото става ясно. Госпожа а, Барбара Капъл. Искам да благодаря на двете дами е, съдокладчици за това, че са обхванали тази толкова комплексна тема в 38 компромисни предложения. Изобщо става дума за една много компромисна структура и разбира се много сложна структура. Ние сме съгласни, че е, промените към цифровизация трябва да намерят отражение в добра регулаторна рамка, така че да се гарантира лоялна конкуренция за потребителите и предприятията и е, преходът към цифрова економика да е, изчерпи потенциала, който комисията е отразила в много е, публикации. Много въпроси все още са нерешени. Надявам се да намерят своето решение скоро. Ние искаме да почертаем три неща. Параграф 19 във връзка с частните инвестиции. Е, там са посочени и публичните инвестиции. И след това комбинация от параграф 19 и параграф 20 е, тук е, за нас става дума за регулиране екс-анте на олигополи, най-вече в връзка с Телеком Ревю и параграф 34 електронно правителство, електронно управление. Е, за нас са много важни. Трябва да има недискриминиращ достъп и този достъп да бъде предназначен за всички потребители. След това е, инфраструктура и частно финансиране. За нас е важно да има конкуренция в инфраструктурата конкуренция между най-добрите инвестиции. Според нас е, текста в момента е твърде статичен и не е толкова обърнат с лице към инвестициите. Трябва да се посочат положителните въздействия върху економиката, от страна на конкуренцията и инвестициите. След това олигополите, според нас, те не са желателни за нито една област на економиката и това, което се предвижда за пазарите на Телеком, мисля, че ще се създаде правна несигурност според нас е, това трябва да се отрази в документа, най-вече когато става дума за Телеком Ревю за следващата година. Това Телеком Ревю трябва да е, установи е, празнотите по отношение на инвестициите. Комисията предвижда тук, установява всъщност тук 100 милиарда евро трябва да бъдат създадени стимули за по-нови и по-бързи мрежи. И последно, електронно управление, електронно правителство. Е, тук е, трябва вече да се даде възможност на по-възрастните потребители да имат физически достъп, от друга страна да не се допуска дискриминация. Председателя, благодаря. Благодаря на всички колеги за тази качествена дискусия. Сега бих искал да се обърна към госпожа Вики Форд, съпредседател на заседанието. Благодаря ви. Ние е, видяхме, че някой иска да взема думата. Всеки, който не си чу името, моля да направи знак. Тези, които не си чуят името, моля да направят знак. Някой друг иска ли да се изкаже? Така. Най-напред е, е, давам думата на Марко Поне. Може да се пообърка, защото ще говори от името на Комисията по граждански свободи. Благодаря. Бих искал да благодаря на съдокладчиците по този доклад. Работата им беше чудесна. Надявам се да приключим до следващата седмица. Бих искал да ви уведомя, че вчера в Комисията по граждански свободи ние гласувахме нашата част, нашия принос към доклада. Аз мисля, че решението е балансирано. И ние виждаме връзката между защитата на данните, на личния живот. За нас това е основно право. Едновременно с това създаваме баланс между основни права и възможности за развиване на възможностите за обработка на данните. Това е възможност за бизнеса а също така и нови възгледи върху сигурността, това ще бъде важен принос към доклада. Надявам се е, всички да се отнесат е, сигурно, е, сериозно към него, тогава, когато се обработва окончателната версия на доклада по член 54. Последният ми коментар е свързан с платформите. Много е важно е, той да устои на изпитанието на бъдещето, т.е. да не е прекалено ограничителен. Ние трябва да разберем е, спецификите на платформите, различните страни, различните формули, които се прилагат, не можем да постигнем една единна дефиниция. Ако вървим в тази посока, ще постигнем качествен компромис, защото не е необходимо да воюваме по въпроса за платформите и да разрушаваме е, съществуващите вече платформи. Благодаря ви. Е, Йосе Бланко има думата сега от комисия ИТРЕ. Los ponentes, el trabajo que han hecho en un asunto de máxima complejidad. Благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря на докладчиците, които са работили по толкова сложна тема. Бих искал да се спра на две точки. Е, благодаря ви за това, че непрекъснато споменавате битката срещу пропуските в цифровата система и идеята да се изключат е, региони. Аз съм от регион, е, който се обезлюдява. В него има много възрастни хора. По геоблокажа, разбира се, че трябва да се борим срещу неоснователен геоблокаж. Е, може би е, това е, нещо е отживяло времето си. По компромис 18 трябва да помислим дали е, геоблокажа противоречи на европейските стандарти и е, дали е, това се извършва възоснова на адрес IP, т.е. да видим има ли съответствие с с европейските регламенти. Блокиране възоснова на адрес IP. Примерно, ако има съдържание, което е защитено по силата на авторските права или по силата на някакви лицензии. По компромис 16, вие казвате, че геоблокажа е насърчаване на пиратирането това, което благоприятства пиратирането, е неспазването на правилата. Понякога някои продукти, като филмите, например, са е, защитени по силата на интелектуалната собственост. Е, компром... Практиката, която се посочва в този компромис, в края на крещата води до неоснователно ограничение. Според мен е необходимо тези два члена да бъдат пренаписани. Благодаря ви. Olga Silova. Já bych také chtěla poděkovat oběma zpravodajkám a všem stínovým zpravodajům za... Благодаря и на двамата съпредседатели. Благодаря и на двамата ни съдокладчици за отличния доклад. Имам няколко коментара по компромисните изменения. Първият е свързан с а, компромис е посветен на достъпа за всички граждани. Не бива да забравяме, че много от гражданите, включително от по-възрастните граждани, не могат или не искат да са част от тъй нареченото електронно общество, поне така го наричаме в а, доклада. Аз разбира се съм привърженик на социалното приобщаване, но смятам, че не бива да спираме предоставянето на обществени услуги в материалния свят. Например, услугите, които предоставя публичната администрация или възможността пациентите да се обадят по телефона, за да си вземат час при лекаря, а не само по интернет. Същия ми въпрос е съвършим обитар е свързан с точка 16 и геобокализацията. Смятам, че не равностъпният достъп или допълнителната увеличаване на цената поради географското местоположение, до което се, се се, е, се осъществява достъпа до съответното съдържание, е проблем не само в електронния свят, но и в реалния свят. И смятам, че правилата трябва да бъдат еднакви и за, за едни същи услуги, които се представят онлайн и офлайн. И смятам, че изключението за геоблокирането не бива да се превръща в общ, изключение от общите правила. Следващия ми въпрос е, е свързан с а, становището на Комисията по транспорт и туризъм. Аз бях един от докладчите в Сянка по това становище и а, е, ми се струва, че изготвихме едно много добро становище в тази комисия. Надявам се то да бъде включено в а, е, окончателния доклад. Много ще се радвам, пак казвам, ако част от съдържанието на това становище бъде включено в окончателния доклад. So the next speaker is... Благодаря ви, думата има Ан Сандер от Социалистите демократите и от комисията ИТРЕ. Благодаря, госпожо председател. Е, след като ми дадохте думата, аз е, наистина ще се възползвам от това. Благодаря е, аз искам също от моя страна да благодаря на двамата докладчици за е, работата, която са извършили, за това, което трябва още да се извърши. Аз е, искам да посоча, че също съм член от Комисията по заетост и социални въпроси. Смятам, че е важно да се запазят две идеи. Първо, че цифровият единен пазар може да предложи редица възможности възможности на работниците, които не могат да се ползват от тези възможности по друг начин. Мисля най-вече за онези, които са от селските райони, но не е точно това нашата формулировка. Тя е малко по-широка и също така необходимостта тези хора да бъдат образовани и да получат добри компетенции. Може би ще е, поставя акцента върху една втора точка, която е по-глобална, свързана с комисията ИТРЕ и с платформата. Харесва ми идеята на Филип Жован за отговорността, на, свързана с платформата и мисля за възможност да се поеме ангажимент е, от страна на платформата да е, третира своите клиенти, които най-често са малки и средни предприятия и не могат да се защитават, е, те да бъдат третирани по по-честен и по-прозрачен начин. Това всъщност са няколкото идеи, които аз бих искала да защита. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. И тогава отново ще почита списъка на записалите се за изказване. Кансари, Гуна Хокмарк, Дан Долтън, Антонес Горгас и Клер Муди. Някой друг иска ли да вземе думата? Не? Добре, благодаря ви. В такъв случай давам думата на на Консари. Но нея явно я няма. Добре, в такъв случай давам думата на Гуна Хокмарк. Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря на двете ни докладчици. Действително не е лесно да се работи по това досие. Председателят Бузък нееднократно каза, че няма как всички да сме удовлетворени, но според мен това е погрешен подход. Трябва да се опитаме всички да удовлетворим. И това е много важно, защото въпросът е как си поставяме амбициите и какво постигаме. Смятам, че ще живеем в а, цифрова економика, каквото и да правим. Въпросът е дали искаме да играем водеща роля в цифровата економика или не. Имам своето мнение по а, компромисите, без да навлизам в подробности. Може би е малко несправедливо, но ми се струва, че компромисите се опитват а, в по-голяма степен да ограничат а, промените, отколкото да а, поставят а, основите за по-нататъчното развитие. Е, Европейския съюз е една от най-динамичните, най-новаторски най економики повече от всеки друг ние ще се облагодетелстваме от истинска цифрова економика. На първо място чрез 5G. То 5G означава нормализация, стандартизация на интернет. 5G наистина ще бъде голямата важна стъпка и голямата възможност за Европа. И ако не се възползваме от тази възможност да се превърнем в ръководители по отношение на спектъра, да определим ясна ставка на ДДС. Смятам, че ДДС би трябвало да насърчава превода към, цифро, към цифровата економика, електронната търговия, например, чрез електронните книги. Ние непрестанно ограничаваме възможностите в отрасла. Затова бих искала да помоля докладчиците ни да а, се да докажат, че председателят ни не беше прав на няколко пъти, когато каза, че няма как всички да бъдем удовлетворени. Нека да си поставим а, възможно най-амбициозни цели и нека да бъдем номер едно, а не номер две, три или четири. Нека да се стремим да бъдем номер едно. Смятам, че винаги трябва да се стремим към това и по този начин всички ще бъдем удовлетворени от крайния резултат. Very good. Number one. Um, Dan... Добре. Ще се стремим да бъдем номер едно. Думата има Дан Далтен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчиците и докладчите в Сянка. За пърчителността сте постигнали предвид огромния брой на колеги, които работиха по това досие. Доволен съм от голяма част от постигнатото, но съм доволен с всичко. Не подкрепяме идеята за марки на довери, гарантиращи доверието. Според мен те трябва да се разработят възоснова на инициативи на потребителите, а не на законодателя по отношение на геоблокирането посетите ни е много слаба. Винаги съм смятал, че трябва да има прехвалимост на съдържанието. А, знаем, че в някои държави членки изобщо не се работи по въпроса. Знаете, че имам някакви технически пречки. Заседанието, е, в което участваме в момента, се предава по цял свят е, в интернет. Това показва, че всичко това е възможно. По отношение на изчисленията в облак, е, все още подходът ни е да се затворим тук в Европа срещу целия свят, което е погрешен подход подход. Относно правата на потребителите, съм съгласна с казаното от Вики. Много сериозно се притеснявам, че се, че има дискриминация между материалните стоки, които се продават онлайн и офлайн и се надявам да се стигне до там. Отношение на спектър трябва да имаме добра координация, но не хармонизиран спектър, тъй като тук трябва да се спазва принципа на субсидиарност. Ами се случва по някои важни елементи, все пак пропускаме основният важен въпрос. Преди всичко трябва да гарантираме достъп до всички потребители, а ние някак си се придържаме към старите си политически догми тук и не си даваме сметка, че света отдавна вече ни е изпреварил. Няма как да върнем духът обратно в лампата, каквото и да искаме и каквото и да си мечтаем. Така че нека да се постараем да се благодарстваме от, от постиженията на интернет, а не да се да препятстваме неговото развитие. Господин Голга, благодаря ви. Виждам, че госпожа докладчика ни е с червена рокля, за да покаже колко социална е нейната позиция. И аз смятам, че наистина трябва много си да положим, за да се възползваме от младостта и ентусиазма на Естония и опитът на Германия, за да изготвим наистина много добър доклад. В противен случай, Европа няма да разполага с необходимите възможности, които да предостави на младите хора и те ще напуснат континента. всеки един граждан на Европа трябва да спечели от, цифров, от цифровизацията. Това трябва да бъде основната ни позиция. Затова имаме нужда от едно много ясно послание, да покажем ясно, че Европа е готова да прояви отвореност към нововведенията и също така Економиката на споделянето е бъдещето. Дадете, трябва да дадем възможност на гражданите да споделят. Платформите вече са факт. Хората обичат платформите. Нека тогава да ги оставим да ги използват оставете тези вид платформи да продължават да функционират. Аз също така съм убеден, че има проблем, свързан с колетните пратки. Понякога те са прекалено скъпи. Ами нека тогава да, направим, да направим някакъв компромис, да направим стъпка напред, да дадем възможност на предприятията да, да търгуват онлайн. Аз изобщо се вълнувам от а, за доверие. Потребителите също така, че нека да не се съсредоточаваме върху тази тема. Тя не е толкова важна. Важно е системата да функционира добре. Колкото повече а, прегради изграждаме, толкова по-зле ще функционира системата. Нека наистина да гарантираме, че ще постигнем добри резултати. Вярваме във вашите възможности. Благодаря ви. Клеер да има думата. Много ви благодаря и още веднъж благодаря и на докладчиците, и на докладчиците в Сянка за огромните усилия, които полагате. За на всички други колеги се надявам да успеете да постигнете всички компромиси, с които се надяваме. Специфично относно 23А, БЕРЕК и необходимостта да се увеличат ресурсите на агенцията, действително приветствам тази идея. Няколко последващи думи след направените вече коментари. От съществено значение е да се дадем сметка, че един цифров пазар е многоизмерен. Тоест, цифрови пазар има въздействие върху гражданите не само като потребители, но като граждани по-общо. И това, има, това се отразява и в компромис 19А, когато говорите колко важно е да се инвестира в повсеместен достъп до широколентов интернет и до единният цифров пазар. Но отвъд инвестициите в инфраструктурата, трябва цифровото приобщаване да включва и достъпа до възможност за придобиване на цифрови умения. И то не само чрез традиционните форми на обучение в училище и в университета, но и чрез придобиване на умения през целия живот. И не на последно място, цифровото включване, цифровото приобщаване трябва да включва и трудовите права. Тоест, цифровите умения трябва да, да дадат възможност на гражданите да работят в рамките на цифровият единен пазар, но в момента, в който те започнат да работят, трябва да им се гарантира същата закрила, от която се ползват във всички останали области. Благодаря ви. Шон Кели има думата. Съвсем накратко. Последните четирима оратори Появиха повече здрав разум, колкото съм чувала от много-много дълго време, не съм в четири последователни изказвания. Да, Гюнър е напълно прав. Да, можем да намерим машина, която да удовлетворява всички. Няма внедрено противоречие между потребителите и бизнеса. Ако потребителите са доволни, бизнесът ще е доволен. Ако защитаваме отделните личности, насърчаваме и необходимите тенденции на развитие, които ще облагодетелстват отделните граждани. Аз съм в момента докладчик сянка на ИТРЕП в директивата за личните данни и ми се случи, че постигаме напредък на заседанията на докладчица в Сянка. Надяваме се да приключим с кристалните срещи преди коледа. И днес зададох един въпрос относно научно-изследователските среди и дали те са доволни с това предложение, защото ако те не са доволни, значи няма, не сме постигнали, няма да постигнем целта си от а, инвестиции в размер 3% от БВП в научно-изследователска дейност. Ако нямаме научно-изследователска дейност, няма да имаме и нововедения и инвестиции. И накрая, по коментарите на, на тримата колеги преди мен, напълно съм съгласен с а, тях. Можем да изготвим един регламент, който а, да позволи на Европа да остане номер едно. Не искаме да бъдем номер две, искаме да бъдем номер едно и можем да го постигнем. Благодаря ви. Then... Сега давам думата на представители на Европейската комисия, после на двамата докладчици. Остава ни време, така че ако докладчиците в Сянка искат да се спрат на въпрос, на който не са се спрели, могат да го направят след като се изкаже комисията. Така, давам думата на представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, искам да направя общ коментар върху специфичните забележки. Първо, ние приветстваме позоваването в компромисите на общи правила, защото проблема с цифровия пазар е фрагментирането именно на правилата. Имаме 28 национални правни режима, така че ако искаме да имаме един цифров пазар, трябва да имаме общ пакет от правила. Това предполага друг начин да се законодателства. Това не се отнася само за парламента, но и за съвета. Минималната хармонизация не е начин да се постигне един цифров пазар, е, защото не трябва да имаме 28 плюс един режима, а 28 режима да се превърнат в един. Така че ще видим скоро доколко подобна обща цел ще бъде преследвана. Трябва и скорост. Ако искаме да сме номер едно, трябва да сме бързи, защото този, който е най-бърз, ще се окаже пръв. Тоест, ние трябва да ускорим законодателстването в Европейската комисия, като едновременно с това сме много прецелени и трябва да дадем възможност на законодателята да действа бързо. Две специфични точки. Първо, по геоблокирането. От компромисните изменения, е, като че ли става ясно, че парламента смята, че може е, по-добре да се отърве от геоблокирането чрез по-добро правоприлагане на член 20 от директивата и е, ние смятаме, че Европейската комисия смята, че трябва законодателна мярка, за да се отървем е, от неоснователното геоблокиране. Прилагането на член 20 е необходим, закона за конкуренцията също е необходим, но това не е достатъчно, за да се справим с проблемите на геоблокирането. Разбира се, че ние приветстваме това, че парламента подкрепя подобна законодателна инициатива, е, но е, виждаме, че за момента вие не взимате отношение върху необходимостта от законодателни инструменти за за геоблокирането. Депутати споменаха разликата между аудиовизуалните средства и авторските права, когато говорим за геоблокиране. Дали това са нормални стоки, които хората купуват в интернет? и дали спрямо тях може да се прилага геоблокиране. И накрая, за платформите. Ние не искаме да създаваме впечатлението, че има някакви платформи, искаме да видим какво да правим с тях. Е, всъщност, когато погледнем огромни области от общностно законодателство, въпросът за платформите е, присъства повсеместно. Примерно в телекомуникациите, аудиовизии, медии, е, авторски права, геоблокиране, финансиране, сиберсигурност. Ролята на платформите току-що беше обсъдена. Тоест трябва да се прецени доколко са необходими те, но не трябва да се създава впечатлението, че няма регламентиране за платформите или че то не се взима под внимание. Това е важна част от европейското регламентиране. Трябва да се види как да бъде усъвременено то, за да може да се прилага в един цифров пазар. Председателката, ако не възразявате, бих се се обърнала отново към двамата докладчика. Е, е, водещата комисия е, трябва да свърши много работа, но има две законодателни предложения, по които явно парламента работи в момента. Първо, регламентите за защитата на данните. Много хора ги подчертаха, но също така и работа върху сигурността на информацията. Искам просто да съм сигурна, че става ясно, че работим върху киберсигурността. Това предполага работа върху много от въпросите, които покрихме или споменахме. Надявам се, че работата ще приключи с тази директива. Може би трябва да съчетаем тези два въпроса е, е, това трябва да се усъвремени, е, както вече беше казано. Кой сега пръв ще вземе думата? Госпожа Гебхарт, искате ли да си скажете първа, за да отговорите? Госпожа Калас. Добре. Благодаря. Благодаря. Благодаря за всички коментари. Бих искала да взема отношение по някои въпроси. Комисията вече спомена, по най-различни начини ние виждаме, че никой не вижда европейска картина. 28 правни режима ние искахме да има лице, което да помисли върху европейски възглед, но сега ние искаме да не се създава нова агенция, да се засили ролята на настоящата. Е, специално за платформите, съжалявам, че господин Жовен си тръгна. Той каза, че ние трябва да сме номер едно в цифровата економика – но все пак не бива да забравяме, че платформите като посредник играят огромна роля за, откакто се появи цифровата економика. Така че ние въвеждаме по-високи гаранции за посредниците може би това може да доведе до намаляване на цифровата економика, защото те като посредници трябва да решават дали да позволят на дадено дружество да извършва услуги. Ако задълженията за тях са завишени, това предполага, че по-малко дружества ще бъдат активни на пазара. Това трябва да се разбере. От друга страна, не бива да забравяме, че платформите не засягат само културното съдържание. Има и други платформи, в най... те са всъщност най-разнообразни. Разбира се, ние трябва да внимаваме, съгласна съм с това, но все пак има линия между внимателността, вниманието и въвеждането на по-високи гаранции платформите започват да избягват риска, което означава по-малко дружества на пазара. За жените и достъпа на всички, вече имаме параграф за това. Аз е, не знам дали това трябва да се взима под внимание. За преносимостта е, тъй като Комисията по правни въпроси е компетентна по този въпрос, ние очакваме техните предложения. Разбира се, че ние сме съгласни, че закупеното съдържание трябва да бъде преносимо. По геоблокирането, от една страна, това е от компетенциите на комисията Юри. От друга страна, ние искахме да се допълни рамката за електронната търговия. Това означава, че практиката на геоблокиране, когато е неоснователна, би трябвало да е, приключи. Трябва да и се сложи край. Мисля, че можем да се споразумеем по повечето точки. Напълно съм съгласна с това, което се каза за положителния подход към възможностите, които предоставя цифровата економика. Аз искам да се постави ударението върху това именно, а не да говорим толкова много за опасностите. Благодаря ви. Госпожа Гебхарт. Ние не можем да задържаме господин Бусек, защото той има прием тази вечер малко по-късно. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. На първо място бих казала следното. Не мисля, че е наша задача да се грижим хората, гражданите и дори депутатите в парламента да бъдат щастливи. Аз мисля, че това всеки трябва да реши сам за себе си. Всеки човек има различна представа за щастие и за нещастие аз мисля, че дискусията, която имахме преди е твърде странна в това отношение. Важно е ясно да осъзнаем, че тази иновация, която ни носи цифровата економика, предлага огромни и различни шансове, които не трябва да пропускаме. Това е съвсем ясно. С тези шансове, естествено, се свързва и бъдещето на економиката и тук ние искаме да бъдем номер една в света. Това е ясната ни цел. Но аз бих искала още веднъж да покажа много ясно следното. Е, ние имаме медал с две страни. Едната страна, която концентрира положителните аспекти и втората страна, която обединява негативните аспекти, отрицателните аспекти и опасностите. Като отговорни политици ние не можем да твърдим, че гледаме само положителната страна на медала, а трябва да гледаме и отрицателната страна, е, защото там има проблеми и ние сме за това, за да ги решим. И сега се Спирам на темата, на която се спре госпожа Форт, параграфи 7, 8, 19, 11, за които става дума за еднакви права при онлайн или офлайн търговия. И тук почти всички сме на едино мнение. В е, преговорите за постигане на компромис всички политически групи изказаха положително мнение за това. Единствените, които са против, са либералите. Всички останали заявиха съвсем ясно да има еднакви права, да се прилага едно и също право при онлайн и офлайн търговия, така че е, компромисът трябва да отразява мнението на мнозинството което се е формирало по време на преговорите, поради което това е и базата за компромисите, които сме постигнали. Съжалявам много, че либералите не желаят да подкрепят компромисите в параграфи 7 до 11, но това е ситуацията в момента. Що се отнася до компромисите във връзка с геоблокирането. Това е доста сложна тема, защото трябва много ясно да се прави разграничение между геоблокирането в медийната сфера, като е, телевизия, кино, видео и така нататък, и в е, сферата на електронната търговия, където е, темите са съвсем различни и тук трябва да се прави наистина разграничение, поради което сме уредили това в различни параграфи, за да е ясно, че при определени обстоятелства се прилага различно право. Сега, ако си купувам телевизор, не ме интересува толкова авторското право, колкото когато си купя видео. Това са неща, при които трябва да се правят разлики но не може да се прави разлика дали продукта е купен офлайн или офлайн. За това става дума в случая сега по член 20 директива за услугите в е, много сфери тя може да ни помогне, но не във всички. И тук ние трябва да се запознаем много подробно с правната уредба на конкуренцията, най-вече що се отнася до платформите, регулирането и какво точно се случва там във връзка с мрежовата неутралност а именно всички трябва да имат еднакви шансове. Започващите собствен бизнес, малките предприятия трябва да се ползват с равни шансове за достъп до тези платформи шансовете им да бъдат същите като на големите утвърдени предприятия. Това са темите, които ние просто не можем да отхвърлим с лека ръка трябва да кажем да, искаме напредък, обаче трябва да осигурим малките предприятия да се ползват със същите шансове и това е с което трябва да се справим, когато изготвяме съответните правила. Разбира се, това, което направи комисията за жените, достъпа за лица с увреждания, всички тези теми трябва да бъдат включени, защото са изключително важни и това ще го направим. Благодаря много на това място за многото добри предложения, които дойдаха от различните комисии. Надявам се, че ще успеем да постигнем последните компромиси в такава добра степен, както и първите. Продължаваме да работим в тази насока и се надявам накрая да имаме един доста добър текст, дори и е, всеки от нас е, да каже, ако аз бях написал текста сам или сама, той би изглеждал по съвсем различен начин, но това е нормално. Е, това е в реда на нещата. Мисля, че до сега мога да кажа, че съм много доволна от сътрудничеството между всички политически групи и това, което сме постигнали бихме могли да го подпишем поне от името на моята политическа група, мога да твърдя това. Excellent. Um... Председателката, отлично. Благодаря ви. Благодаря на всички, които слушат тази дискусия. Сега е, пристъпваме към процеса за постигане на компромис. Е, знам, че това е изключително сложно, затова благодаря на всички, които работят върху компромисите, както на секретарията, така и на нашите сътрудници. Е, дискусията беше изключително интересна. Е, имаше много подробности, по които все още се търси съгласие. Нека да бъда практична, ако обичате обсъждате, искам да напомня на всички, че през декември, на 14 декември ще гласуваме този доклад. Е, това е, е, вечерно заседание в понеделник от седмицата в Страсбург. Знам, че понякога някои депутати закъсняват. По принцип гласуването трябва да започне в 19 часа. Много ви моля, нека всеки да провери, нека всеки да се убеди, е, че неговите членове ще бъдат на лице в 19 часа и ще ви уведомим, ако случайно възникнат технически проблеми. Извинете, винаги когато сме гласували, доколкото си спомням, в понеделник вечерта обикновено става в 9 часа, сега в 7 часа. Много депутати гласуват от Франкфурт, може да има проблеми с движението или нещо друго. 7 часа е трудно трудно. Е, е, господин Бусек, да, да, можем да се разберем, гласуването да стане малко по-късно. Обсъдете въпроса с вашите координатори и елате колкото се може и ни съобщете колкото се може по-рано с помощта на секретарията. Знам, че има комисии, които гласуват в е, понеделник вечерта. Обикновено те започват малко по-късно, но всички депутати ги очакват дълга вечер. Може в 12 в 8 и половина можем да започнем. 8, от 8 до 12. От 8 до 12 имаме време. Добре, споразумейте се с координаторите. Но искам да кажа, много важна забележка, поне според мен е важно. Защо? Гюнар Хокмар може би обърка две важни понятия. Ови, той изчезна. не мога да му обясня на него лично, че амбициозен не означава да е, тръгваш към компромиси. Не съм казала, че не трябва да сме амбициозни. Напротив, колкото се може по-амбициозни за нашите потребители и за изграждане на същински пазар и за нашите малки и средни предприятия и е, за цифровия бизнес. И накрая, скъпи приятели, трябва да има компромис. В противен случай няма да можем да приключим работата си. Така че, е, когато се търси компромис, не можем да постигнем всичко, което очакваме. Абсолютно. Така че за съжаление, някои от вас ще бъдат частично неудовлетворени. Затова още веднъж го повтарям, защото в противен случай не сте готови да постигнете компромис. Амбициозни за постигане на компромис. Това са две различни неща. Да си амбициозен и да постигнеш компромис. Бъдете колкото може по-амбициозни, но накрая трябва да постигнете компромис. За съжаление. Всичко най-хубаво. Всичко най-хубаво. Не е лесно. Е, е, госпожа Форд, още веднъж, гласуването трябва да приключи до 9 часа. Е, е, за това вижте какъв ви е графика. Искам само да съм сигурна, че вече има споразумение по много компромисни изменения. Нека така че, ако има съгласие по компромиси, може би ще поставим на гласуване други въпроси.